Dear ladies and gentlemen, we have to start our... Уважаеми колеги, трябва да започнем следобедното заседание и изслушването заедно с Комисията по вътрешна търговия за отношенията между Европейския съюз и Съединените щати. Знаете, че тези отношения датират от много отдавна. Нашето партньорство се базира на общите ценности, които са важни за растеж и стабилност, както и за сигурността и за благоденствието. Последно време тези отношения бяха поставени под въпроса след позициите на щатите за Иран и търговските въпроси. За това изслушване сме поканили четирима експерти, които имат различен опит, които ще помогнат в нашата дискусия. Даваме възможността да се представят идеи за някои от нашите собствени инициативи по отношение на взаимоотношенията с САЩ. И след това ще имаме точка в дневния ред. Искам да поканя с добре дошли нашите гости негово превъзходителство доктор господин Антони Гартнер, след това доктор Кристор Фан Маршал от е, германският е, фонд е, Маршал, господин Шапиро, който е директор по изследванията в Европейския съвет по външните отношения. Четвъртият гост отсъства. Първо ще чуем от негово предусвидетелство посланник Антони Гартнер. Добре дошъл, господин посланник, Спомням си, че още през ноември 2016 година говорихте пред нашата комисия. Очакваме да чуем вашата гледна точка за отношенията между ЕС и Съединените щати. 10 минути, моля. Благодаря. Радвам се, че съм отново сред вас, тъй като си спомням, че съм прекарал много хубаво време в вашата комисия и други комисии на парламента. Три годишният ми мандат като посланник в Европейския съюз не беше чисто и просто работа, а лична мисия. Аз продължавам да смятам, че ЕС и САЩ са естествени партньори, които трябва да работят заедно по голям въпрос регионални и глобални предизвикателства. Нито един от двамата не може да разреши самостоятелно някои проблеми. Спомням си една пресконференция през 2017 година. Там заявих, че възгледите на идващата администрация са доста тревожни за Европейския съюз. Сега не съжалявам за това. Смятам, че щеше да бъде по-лошо, ако бях запазил мълчание. Може би някои от вас познават личния ми живот. Аз съм внук на беженци от Италия, които са избягали от Италия, когато Мусолини искаше да направи Италия велика отново, но разруши нашата страна. И те знаят какво става с институцията на демокрацията, когато се подкопават основите на свободната медия, свободните медии и институциите. Великите институции като на европейската демокрация, включително и Европейския парламент, имат изключително важна роля, за да се поддържат общите ни трансатлантически ценности – Надявам, че европейските институции няма да се поколебаят и да застанат е, в защита на тези ценности след година и половина след е, администрацията на Трамп. Можем да заявим, е, че тези отношения между ЕС и САЩ ще бъдат влушени значително, въпреки това временно Те заявяват на думи, че Европейския съюз е един от най-големите партньори на САЩ, но много често техните действия противоречат на собствените им думи. Има някои, които смятат, е, че САЩ, е, че ЕС е създаден за да се състезава с Съединените щати в сферата на търговията. И САЩ ще трябва да търсят двустранни отношения с държавите членки. Стив Банов напусна Белия дом, но Джон Болтън, съветника по националната сигурност, най-вероятно ще потвърди възгледите на Тръмп, който смята, че търговията не води към ползи за всички страни, а трябва да бъде в полза само на една страна. Политиката Америка на първо място – за съжаление, води към Америка сама. Всъщност, тук имаме сериозно отклонение от 6 десетилетия на политика и на двете партии, която подкрепяше интеграцията в Европа. След 3 години тук видях как работихме заедно в 9 области. Първо, грижите за планетата – преговорите за промените в климата, помощта за хуманитарните кризи. А в момента във всички тези сфери се очаква да настъпи вреда. Поради това, че вече не са приоритети за, за САЩ. Вторият сектор, в който работихме и успешно, бяха нашите економически отношения. Не успяхме да да сключим договор за трансатлантическо сътрудничество, но успяхме да работим сериозно по цифровия дневен тренд. В третия сектор политика за сигурността работихме много интенсивно съвместно, включително и в други области, като правоприлагането, например. Значи ние трябва да направим всичко необходимо, за да защитим тези области. Решението да се оттегли САЩ от споразумението с Иран е драматичен план, който разрушава тези постижения. Администрацията в момента смята, че споразумението е двустранно, което може едностранно да се прекрати от САЩ. И така, да се запазят санкциите и ограниченията. Но ми се струва, че това, което планира администрацията на САЩ, ще бъде трудно, тъй като няма да има ползи за Иран. Статута за блокиране на ЕС от 96, който забранява на лица от Европейския съюз да спазват вторичните санкции на щатите може да бъде модел за поведение в момента, но този инструмент е доста труден, тъй като повечето от европейските компании ще се опитат да запазят своя бизнес в Съединените щати. Има риск към сътрудничеството в областта на сигурността. Видяха <clears throat> как това, което правим, допълва нашата работа в НАТО прекарвам доста време с нашите генерали и с 4 звезди, които допълват това, което прави Европейски съюз като мисии в Африка. Това са задачи, по които НАТО не е компетентно да работи и все пак настоящата администрация смята, че трябва да получат по-голяма оперативна автономност. Въпреки тази вреда. Правоприлагането, сътрудничество тук остава една област, където в САЩ и ЕС могат да работят заедно и трябва да работят заедно. Трябва да работим заедно с Европол по сериозната престъпност, трафика на наркотици, тероризма и наркотиците. Трябва да работим заедно, за да можем да получаваме по-бързо електронни доказателства от един от друг. Акта, подписан от Конгреса през марта, дава възможност на Правосъдното министерство да подписва реципрочни споразумения с правителства от други държави за обмен на информация. Първото споразумение ще бъде с Обединеното кралство, и след това ще има споразумения с Нова Зеландия, Австралия, Канада и Япония. Искам да се постигне такова двустранно споразумение по електронните доказателства. Има някои политически и правни предизвикателства, но държавите членки като цяло подкрепят Европейската комисия и са и дали мандат да преговаря от името на 28 скоро от 27 държави. Накратко, дали тези отношения могат да оцелеят след 4 години администрация на Тръмп? Диалогът между законодателите от двете страни на Атлантика е изключително важен. Така ще имате възможност да работите с колеги, които имат виждания като вас и в двете партии при нас, за да обясните къде са рисковете от конфликта, включително и трансатлантическата харта за неприкосновеност на базите данни. Има <clears throat> турбуленция в отношенията. В момента надявам се, че заедно ще успеем да я преодолеем. Много е важно да убедим законодателите в щатите, че има полза от добри отношения. Американският бизнес смята, че търговските войни са глупави и обикновено се губят. Затова е изключително важно да се запазят търговските отношения и да искаме от щатите да спазят своите задължения, включително и по споразумението от Париж. Вашата делегация във Вашингтон работи отлично по тези задачи. Европейския съюз в момента има възможност да започне да сключва двустранни търговски споразумения. Като естествено трябва да преговаряме в рамките на СТО. Преговарял съм много, така че да, съм отказвал винаги да преговарям, когато съм заплашен с оръжие. И накрая, начини за ангажиране на, на тази администрацията някои държави смятат, че ласкателството е печеливша такси. И Белгия има като мото Съединението прави силата. Много е важно да се държите заедно, да сте единни, за да запазите своето влияние. Така че това е вашата историческа отговорност. Mr. Gardner, thank you for your ви благодаря, господин Гарнер. Благодаря за вашите препоръки. Да видим как ще се развият нещата. Нашият следващ оратор е доктор Кристоф Маршал, който е стипендиант на Герма... фон... фонда Марш... Маршал за Германия. Той е главен дипломатически кореспондент на ежедневника Der Шпигъл. Неговата тема е различни възможности за трансатлантическото партньорство между е, Европейския съюз и Штатите. темата днес е как да намалим, да избегнем значимостта. Намаляването на значимостта. Доктор Маршал, имате думата. Много благодаря за вашата покана, госпожо председател. Да, аз бях един от първите стипендианти на стипендия Хелмут Шмидт на тази германска фундация. Работил съм в Вашингтон и е, искам да разгля... и разглеждам въпросите какво може да направи Европа и какво Германия може да направи, за да се запази законовия ред. Аз не си задавам въпроса как да изглежда един идеален свят, какво германците очакват от техните партньори. Напротив, Въпросът, който си задаваме, какво нашите партньори очакват от Германия или от нейните е, преки е, съседи, е, Полша, Франция, Европейския съюз. Бил съм в Брюксел, Париж, Варшава, Берлин и съм разговарял с съветниците на държавните и правителствени ръководители. Живеем в кризисни времена. Много от проблемите идват отвътре на така наречения Запад. Брексит, американският президент Доналд Трамп, избора на популистски партии и невъзможността на Европейския съюз да създаде, е, е, да взима решенията по ефективен начин. Освен това, сме изправени пред агресивна Русия и настъпателен Китай. Виждаме какво става и в Турция. Не всички обаче новини са лоши. А когато подготвях моята кандидатура за стипендията през ноември 2016 година, течаха изборите в Австрия и в Франция виждаме и тогава видяхме, че всъщност демокрацията работи, а именно а, възможността за автокорекция. А, но въпреки резултатите в Австрия и във Франция, все пак нещата като цяло не изглеждат добре. Вместо да чакаме а, системата сама да се а, коригира, ние по-добре всъщност да работим в а, другата посока, да коригираме а, опасната траектория. Какво можем да направим? Първо, трезво да анализираме ситуацията. Второ, да изслушаме партньорите, които виждат нашите слабости. Второ, да подобрим това, което можем. И трето, да избягваме конфронтации, защото не можем да ги спечелим. Аз вярвам в ръда, създаден от щатите след Втората световна война, защото той допринесе за успеха на Германия и Европа. Штатите създадоха предпазен чедър, който даде възможност е, да разцъфти, да се развие демокрацията е, и върховенството на закона в следване на Европа. Така че е, Европейския съюз се превърна в също толкова важен политически блок, както Штатите. Ние все още разчитаме на Штатите за нашата безопасност. И Разчитаме на щатите, разбира се, да гарантират сигурността и в други части на света, но всъщност законовият ред е заплашен и през... опасностите идват от различни места, например ами, американският президент. Той налага тарифи върху вноса на стомана и алуминий. Той се оттегля от Парижското споразумение, от агенции на ООН, а, също така и от а, ядреното споразумение с а, Иран. В тази ситуация можем да направим две грешки. Първо, да надценим проблемите и да подценим предизвикателствата пред Европа. Тръмп не отрича либералния ред, обществен ред. Той поставя под въпрос отделни части. Но все пак имаме още доста общи интереси. Например, да накараме е, Китай да уважава свободната търговия, авторското право, да организираме обща защита срещу Русия, да гарантираме енергийната независимост на Европа, да спрем е, разпространението на оръжията за масово унищожаване. Има и други опасности. Да подценяваме предизвикателствата пред Европа. И някой вярва, че Тръмп ще си отиде някои смятат, че Европа към момента може да се изправи срещу щатите. Но и двете възможности могат да бъдат опасни. не можем да очакваме вод на недоверие в щатите. Той обаче може да бъде избран и през 2020 година, защото и други политици дори могат да започнат да водят кампании като него. Вместо да търсим а, примери на други места как да се справим с ситуацията, ние, например, можем да видим какво прави Япония. Трамп се отегли от търговското а, споразумение с а, страните от Тихия океан, обаче Япония не се отказаха. Япония решиха да продължат с другите партньори без щатите. И а, Япония вярва в това търговско споразумение и се надява да задържи Китай. Какви, какво можем да научим в ситуацията? Всъщност, ние, либералният обществен ред не е обречен а, именно само защото щатите се отеглят. Напротив, има и други лидери, които го защитават. Кои са въпросите важни за Европа? Европа може да направи нещо подобно като Япония. Европа може да се съгласи с Япония, а за това, че Трамп не е заплаха, а по-скоро е, всъщност Европа да счете себе си като альтернатива на щатите. А, да, и Япония всъщност стават много по-активни, тъй като щатите не изпълняват своите отговорности. И това е всъщност един вид емансипация а, за самите себе си, а не против щатите. И искам да подчертая, че Европейският съюз има а, доста лостове, доста предимства, като например търговските сделки. И Европейският съюз вече финализира търговските споразумения с Канада, Мексико, Япония, Южна Корея, с много страни в Африка и Меркосур. По подобен начин Европейския съюз създава правилата за защита на личните данни, например с общия регламент за защита на данните. Навсякъде в щатите усещам последствията от тази работа. Много американски организации ме могат ежедневно да приема техните, е, прием техните е, по-нататъчни кореспонденции, е, които отговарят на новия регламент. Когато в Берлин, в Варшава, Париж, питам хората за тяхното виждане за Тръмп, германците казват, че да, това е посмешище. поляците казват, ми къде е проблема, а французите казват, ми не за първи път всъщност имаме работа с труден американски президент. И по същия начин получавам различни отговори, а именно каква трябва, какво трябва да е ядрото на трансатлантическите взаимоотношения. Поляците казват сигурност, германците търговия инвестиции, а французите да запазим многостранния ред. Тоест, ние не можем да се договорим по принципни въпроси. Друго предизвикателство идва от опита, който виждаме, Европейския съюз не успява всъщност да се споразумее и да прилага а, а, някои споразумения. Например, сделката с Иран. Демокрацията и върховенството на закона. Европейският съюз не прилага ефективно споразуменията, ако два, две държави членки, като например Польша и Унгария, всъщност не се придържат към тези правила. Валутният Валутния съюз. Германия и Франция бяха първите, които всъщност нарушиха правата, без последствия. Тогава се появи Гърция, след това Италия. Миграционната криза. Има правила как да се справяме с притока на мигранти и търсещи убежищи, но те не се спазват. Войната в Украина за първ път от десетилетия Сан. американците се оттеглиха от конфликта между Русия а, с, и а, европ, европейците. Защото разменната монета на, на канцлера Мелкел беше взета от американците, а именно заплаха, заплахата да се въоръжат украинците от страна на Европа и Штатите. Не да бива да правим изключение, когато става въпрос за правила. Няма да има европейски. Няма, няма да очакваме всъщност измяна на договорите в близко време, защото прогреса зависи от волята на националните правителства да прилагат на практика междуправителственото сътрудничество. За да избегнем намаляването на значението на Европа, ние трябва да предлагаме повече резултати, защото европейските граждани очакват защита от национални заплахи, външни заплахи, заплахи за тяхната економика и социална сигурност. До голяма степен, разбира се, на нашите очаквания са сходни с тези на, на, на, на щатите. Тоест, това е Основна тема това е сигурността, така че моля ви, нека да се концентрираме върху сигурността. Преди 20 години, помните ли войната на Балканите? Европа не можа да направи нищо, докато не се намесиха щатите. По-добре ли сме подготвени обаче днес? Не смятам. Моята родина, Германия, е, се намира в центъра на проблема. Ние подписваме, приемам, поемаме ангажименти, обаче не ги следваме. Ние не изпълняваме 2% е, цел на НАТО, а именно да заделим повече средства за отбрана. Подписваме ПЕСКО, но ще бъде ли лесно да а, е, убедим а, е, е, германците, толкова много обичащи Европа, всъщност да заделят повече средства за а, а, отбрана? Отминаха времената за а, обещания, без, които не могат да бъдат изпълнени. Тоест, нещата действително са а, спешни. Германците казват, ми ние сме добре. Проблемите са на друго място. Защо ние да се променяме? Обаче при закрити врати политиците и е, служителите на високо ниво също смятат обаче, че трябва да направим повече. Но как обаче да обясня това на избирателите? Нашите партньори не могат да приемат повече извиненията на Германия. И аз също смятам така. Аз не смятам, че трудно ще убедим германците, че трябва да направим повече. Аз много, съм участвал в много дебати в Германия, навсякъде през последните а, години. И хората виждат, а, че има проблеми. Те са готови да слушат обясненията. И аз ви моля, наистина не дете да бъдете твърде любезни с партньорите ви в Германия предизвикайте ги. Германия трябва да се промени, промени. Германия трябва да поеме своята отговорност. Съдбите на Германия и на Европа са обвързани помежду си. Или ние ще направим нещо, или ще загубим своята значимост във времето. Thank you, Благодаря, доктор фон Маршал. Много интересен анализ. Джереми Шапиро. E Той също ще се занимае с тази тема Заповядайте за 10 минути. Благодаря. За мен е чест, че съм тук, че мога да говоря пред вас и вашата комисия. Ако се опитваме да разберем подхода на администрацията на Тръмп, има някои предварителни наблюдения за самата администрация, които всъщност трябва да са основа на анализа. На първо място Администрацията на Тръмп като цяло няма никакъв подход към Европейския съюз и Европа и всъщност към повечето външнополитически въпроси, които са отвъд търговията или миграцията. По това нямам предвид, че администрацията е разделена, защото обикновено това е така в американската администрация. Това, което имам предвид е, че те не могат да сформират стратегия за външна политика по повечето въпроси. Каква е причината, същината на проблема? Това е самият е, президент, темперамента, е, начинът по който мисли. Той не цени последователността, игнорира външнополитически въпроси и след това се намесва рязко по някакви капризи или прищевки, без да се вълнува какво се е случило по-рано. Дори най-добрите му стратегически съветници така трудно могат да изградат истинска политика или стратегия. Това е изключително важно за онези, които се занимават с неговата политика. Никой не трябва да вярва на никого, включително и на мен, за това какво ще направи администрацията на Трамп. Дори не бива на самия Тръмп да се вярва в тази посока. На второ място. Основният елемент на е, последователност в тази администрация, защото има изключение и тук, е по въпроса за международната търговия. Това е въпроса, който всъщност го въведе през 80-те в политиката. 30 години той вече смята, че международната търговска система предсаква САЩ и че търговският дефицит се дължи всъщност на тази лоша сделка. Един от основните елементи според него тук е, че САЩ много често участва в многостранни търговски договори, които пречат на САЩ да покаже голямата си економика и така да окаже въздействие. Както каза посланник Гарднер, това просто, според него, е начин да се предсака САЩ от многостранната система. На трето място, САЩ, е, извинете, Тръмп не познава Европа и не се вълнува от Европейския съюз. Той не приема становището на администрацията, че всеки президент на САЩ от 400 на седне е твърдял, е, че е, САЩ има ясен интерес към европейската интеграция и стабилността в Европа. Неговия фокус винаги е бил е, търговията, Азия, особено геополитическия му фокус до там, където може да кажем, че има, е върху Близкия изток и най-вече войните в Сирия, Либия и Ирак. Европа за него е място, където той има голф игрища. Той твърди, че се намесва и му пречи да си прави голф игрища в Ирландия. Когато стана президент, той не знаеше, че Европейски съюз има правомощия да прави търговски сделки от името на държавите членки. И постоянно твърдеше, поне на първите три заседания, и всеки път се опитваха да му обяснат, че това не е така, но той не желая да учи. Какво всъщност означава всичко това за отношенията между САЩ и ЕС в, при тази администрация? Първият урок е не се опитвайте да разберете каква е стратегията на тази администрация. Не се подавайте на изкушението да си изградите някакъв представа или рамка за отношението им към ЕС, независимо какво ви казват служителите от САЩ. Никога няма да има последователен подход на администрацията към ЕС. Това ще бъде всъщност някакви търговски или други въпроси, които трябва да се а, решават, да речем, с Китай или с други, или пък какво е хрумнало на Тръмп в последния момент. Така наречените възрастни в залата, неговите съвещатели, съдилищата и така нататък, съветници, извинете, се казва, че могат да изградат една последователна политика, но това всъщност се провали като предположение още първите 15 месеца. Както повечето американски президенти преди него, президента се вълнува повече от външна политика, особено след, като вътрешната не върви добре. Надява се да има повече въздействие във външната. Така че може да очакваме голяма непоследователност и много повече обрати. Преди месец тази светлина САЩ се изказа срещу Песко. През 90-те администрацията се тревожеше, че европейските отбранителни планове може да увредят НАТО или може да се превърне ЕС в стратегически конкурент. Да, може би има някъде това притеснение, но те се вълнуват в момента от търговските елементи на ПЕСКО, че този фонд може да прояви дискриминационни уклони към американски фирми. Както виждате, по-големия фокус е върху търговията и все по-малко върху стратегията. На второ място трябва да се съсредоточим върху преговорите, а не върху стратегията. Европейския съюз трябва да гледа сериозно на сериозния фокус на Тръмп върху преговорите. За него сделката е транзакция, в която се опитваш да извлечеш най-добра полза за себе си. Те се всъщност свързани не с стратегически отношения, а с това да изкараш печалба, да защитиш собствения си интерес. Няма нищо общо с общи ценности. Става дума за това да се възнагради президента в неговата усилия. Нищо носталгично няма в тях. Някой казва, трябва да има общи идеали, но това всъщност за него при преговори означава само слабост. Европейските лидери обръщат прекалено много внимание на това да правят комплименти на Тръмп, за да имат добро, добър разговор с него, да пишат след това вестниците за тях. Той не обича конфронтация и е трудно е обаче да се стигне до политики след едно добро, след един разговор, той го и забравя веднага. Неговия подход е транзакционален. Подходът днес, който вече бе споменат, трябва да бъде поддържан. Можете да наложите контрасанкции в случая с Иран. Това изисква единство, което винаги е било трудно за Европейския съюз, особено в преговори с САЩ. Аз го разбирам. Вие също трябва да разберете, обаче, че това е единствения начин в Вашингтон някой да започне да ви уважава. На трето място, мислете геополитически. Европейския съюз не може да игнорира, че трябва да се намерят общи каузи с други сили, за да се противодейства на някои от идеите на Тръмп. Трябва да намерите връзки с другите а, големи сили, като Русия, Китай и Индия. Това може да помогне за подобряване на отношенията с САЩ. Не става дума за опозиция или баланс на САЩ, независимо от ексцентричността на администрацията на Тръмп и на самия Тръмп. Економически и идеологически връзки между САЩ и Европа означават, че двете страни трябва да бъдат а, максимално близки геополитически партньори. Но трябва да мислите като, по въпроси като иранското споразумение, климатичните изменения, тарифите в алуминиума и а, стоманата могат да се използват, за да се окаже натиск и да се доведе до предвидимост и последователност в отношенията между ЕС и САЩ. Благодаря. Благодаря за този анализ. Трябваше и четвърти оратор да имаме, но колегата се извини. Няма да може да присъства поради проблеми с здравето. Желаем му да оздравее бързо. Сега давам думата на председателя на Комисията по международна търговия, който седи до мен, Бернт Ланге за няколко встъпителни думи. Господин Ланге, заповядайте. Две минути бих казала, обаче имате малко време от преждеговорившия. Благодаря, госпожо съпредседател. Три въпроса ще задам на експертите. Е, по търговски въпроси. САЩ е най-големият търговски партньор на Европейския съюз за износ и за внос на второ място. Това почива върху решение на СТО. 95-та година имахме цял набор от различни решения на съда и това е една от причините за успеха в търговията. Сега САЩ, както каза господин Гарднер, уронва тези решения на СТО, особено в случая с томаната, използва законодателството от Судената война от 1962 година, законодателен акт, свързан с националната сигурност и след това случая с Китай 301, търговски акт от 1974 година. Тези законодателни актове са създадени преди дори създаването на СТО. Европейския съюз заведе дело срещу 301 през 96-та година и стана съвсем ясно, че всички, дори САЩ, знаят, че това, този а, закон не отговаря на правилата на СТО. Това създава много проблеми за световната търговска система, която почива върху правила. Тоест, за какво сътрудничество може да говорим? За да се реформира СТО, за да може САЩ да се върне обратно в тази световна търговска система. Имаме един конкретен проблем, а то е, че САЩ игнорира номинирането на съдии за един от органите – това е един от органите на СТО, който няма да функционира заради това. Каква стъпка трябва да предприемем, за да имаме такава световна търговска система а, и в бъдеще? На второ място, защо Белият дом се вълнува само от търговията с стоки? Ние имаме излишък от страна на САЩ, що се отнася до услугите. САЩ печели от споразуменията ТРИПС, милиарда, е, милиарди платени за патенти, за лицензи влизат в САЩ последната година. 30 милиарда от Китай. Например, защо са се съсредоточили единствено и само върху търговията с стоки? Защо силите в САЩ не разглеждат цялостната картина на търговския свят? На трето място, както каза господин Гарднер, няма да сключим търговска сделка под натиск тази идея за налагане на тарифи няма да доведе до никакви мръсни сделки от наша страна. Независимо от това, трябва да видим какво можем да използваме, за да постигнем по-добро разбирателство. Има ли възможност да се създаде пазарен споразумение за пазарен достъп което да е балансирано. Не само да се намалят тарифите от едната страна и да има излишък от другата страна на Атлантика, що се отнася до стоки. Може ли без натиск, според вас, да се стигне до такъв общ подход за преговори, за пазарен достъп? Благодаря. И аз ви благодаря, господин Ланге. Имам списък пред себе си на ораторите. 10 човека са се записали. 11 всъщност, с господин Танък. 12. И приключваме. Всеки оратор по минута и половина. Започваме с господин Петър. A privilege. Yeah, privilege. It's okay. Ah. So, uh, first of all, uh, I would like to thank to... Искам първо да благодаря на всички експерти за ясните и точни думи. Да, бих казал, че ние генетично принадлежим към едно и също семейство. Но генетиката няма значение тук. Като политици от, сме свикнали да има известна предвидимост, което е много важно за стабилността като елемент. Ще спра до тук с теорията. Първо, тук този дебат, според мен, е дебат за нас. Представителят на, на фонда Маршал – ни насочи в тази посока. Искам да видя позитивният момент в сегашната ситуация от тази гледна точка именно. Не искам да има лозунги повече Европа, но можем да преодолеем по някакъв начин тази ситуация. Затова има нужда от повече обединена Европа и повече решимост от наша страна. Господин Гарднер попита дали ще оцелеем. Аз съм сигурен, че това ще стане, но въпросът по-скоро е на каква цена. Има доста въпроси, свързани с а, този аспект. Господин Марчел спомена Западните Балкани. Знаете, че ще има или тече в момента среща на върха в София. Наскоро имаше конференция в Вашингтон – с доста високопоставени участници. Там се заявява, ще си сътрудничам с статите или ще се конкурираме за този чувствителен за Европа Европа. Спомням си думите на Чирак. Франция на първо място. А господин Трамп в момент казва Америка първо. Тук не става дума за величието. Мисля, че трябва да сме велики в начина по който работим заедно и какво правим заедно. Надявам се, че ще успеем да задълбочим диалога, включително и парламентарния диалог. И е, ще можем по-активно да използваме меката сила на Европа. Госпожа Комес. Моля ви, придържате се към времето, към регламента. Радвам се, че отново сте сред нас, господин посланник. Не споменахте, така да се каже, слона в залата. Връзката с, с Русия. Мисля, че това е проблем не само за щатите. Искам да попитам представителят на фонда Маршал дали това не е и проблем в Европа от гледна точка на това, че не успяваме да изградим политическа воля за действия когато има такива неясни връзки и влияния в администрацията на Тръмп и се, самия Тръмп. От това обяснява дали разполагаме с капацитета да подходим достатъчно. Господин Тано Киодес, благодаря. Липсваше ни присъствието на посланника Гарднер и неговите мъдри думи. Всъщност, изказването му днес е много актуално. Значи, неговият наследник е обявен преди няколко дни. Той е хотелиер. Не знае дали ще има възможност да влезе в диалог с нашата комисия. Всъщност е, съм изненадан от това, че няма политика на администрацията на Тръмп и че няма никаква предвидимост. Работил съм като психиатър и така. Разбирам някои видове проблеми с личността. Отеглянето от споразумението в Париж и отказа от преговорите за ТИ тип и така. Накрая – отказа от сделката с, с, с Иран. Опита да се постигне споразумено ние с, с, с, с, с Северна Корея. Заявяването, че Иран е нарушил сделката, но всъщност не бива да бъдем изненадани от подобен човек. Тук а, наскоро водех разговор с, с представител на ЮКИП. Има една такава, такова желание на популистите навсякъде да се откажат от неща и да се разрушат постигнати споразумения. Всъщност това е техният голям враг. Според тях проблемът е, е, е всичко свързано в света, глобалните връзки. Всичко трябва да върви в обратна посока и някакси да стигне до, до 950 година в някои държави, е, като моята, да се върнем към 850 година. И така вървим към опити за абсолютна суверенност. Всъщност популистите не са достатъчно умни да разберат невидимата търговия. Разбират от търговия само като видят стоки. Благодаря. Благодаря. Оценявам тази възможност да поговорим за състоянието на трансатлантическите отношения, тъй като много се вълнувам по тази тема. Искам да споделя с вас, че отгоре на всичко скоро ни очаква сериозна промяна в поколенията, което ще има сериозен ефект върху отношенията от двете страни на Атлантика. Този буфер, който абсорбираше шоковете, ще стане все по-малък. Има предвид поколението на Бейби Бом. Дали исканията на американците са реалистични, дали ние не търсим ползата в съответни неблагоприятни ситуации. Дали щатите не се опитват отново да прилагат политика на разделя и владей, особено във връзка с политиката спрямо Русия. И накрая във връзка с дебата в щатите за тарифа и търговските правила и Китай. Как оценявате на обичайната търговска политика? Благодаря. Господин Хаджи Горгиев. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за откровените презентации на експертите днес. Имам една идея, искам да я споделя с вас, за да чуя и вашето мнение. Тук говорят за стабилността в света, която в момента е в опасност. Според мен, единственият изход е да се освободим от правото на вето, което имат постоянните членове в съвета за сигурност това вето имаше смисъл преди време, когато беше взето решението за него, това право на вето, в момента ми се струва, е пречка и защитава всяка държава, която е атакувана, тъй като една от пете държави в съвета за сигурност се явява не или нет. Значи, е, само Европейския съюз може да постави този въпрос е, на масата. Значи, тук има две държави, които са постоянни членове на съвета за сигурност и това би било трудно. Но ако господин Макрон направи това, което предлагам, той може да разтърси света. Би било добре да чуе какво мислите по една такава идея. Дали можем да работим заедно, за да поставим този въпрос в публичната сфера. Благодаря. Госпожа Благодаря, госпожо председател. Господа експерти, взаимоотношенията с Иран са много сериозни. Ние имаме много сериозни инвестиции от страна на френската фирма Total – предишният вице-президент заяви, че Европа се присъедини към САЩ и наложи санкции, от които не печели нищо. А сега имаме санкции, които засягат нашите отношения. Всъщност Иран е на 23-то място в търговията с САЩ. Всъщност Трамп налага санкции, които увреждат интересите на големи европейски компании. И тези санкции са нещо, което радват Русия. Какво мислите как да бъде нашето отношение по този въпрос? Благодаря, господин Касалов. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на нашите оратори за интересните факти, които изложиха пред нас. Аз лично съм съгласен, особено с две от тях. Първо, не трябва да се подценява Тръмп и не бива да се взима зададено, че не иска втори мандат. На второ място, изправени сме пред една личност, която чува само дрънкането на оръжията, стягането на мускулите и нищо друго. Нещо, което разбирам от това, което казахте и от американската общественост, е че при вас като че ли хората не гледат толкова отрицателно на него, каквато имаме ние отвъд океана, както и други по света. Въпросът ми е следният. Във всяка трудност можем да намерим и една възможност. В драмата от оттеглянето на САЩ, от споразумението с Иран, може би имаме възможност ние да покажем на нашите партньори, на Ира, хората от Иран, да покажем, че сме решени да стигнем до край, да спазим думата, която сме дали и да имаме стратегически дневен ред, геополитически дневен ред, автономен такъв, и че становището ни е различно от това на Вашингтон. Ако поемем твърда линия, можем да отговорим със същото оръжие, каквото предлагат и те. Какво ще направи Тръмп? Ще доведе ли тази война до край или ще има възможност, в крайна сметка, да чуе разума и дали предприемачите в САЩ, за тях сме важен пазар, няма да се намесят. Ние не можем също да си позволим да загубим американския пазар докъде е готов да стигне. The next is Mr. Господин Пабрикс, благодаря. Искам първо да кажа, че разбира се, можем да критикуваме Тръмп, да му се присмиваме тук, но той е много популярен в своето общество. Ние не можем да променим Съединените щати и трябва да го приемем такъв, какъвто е. И въпреки всички странности, не забравяйте, че САЩ е и остава основен стратегически партньор на Европа. И от тази гледна точка искам първо да попитам какво можем да направим. Мисля, че малко тревожно това, което каза господин Шапиро за това какво можем да използваме срещу САЩ например, техническо сътрудничество с Русия и Китай. Може би не съм радбал, но това са именно неща, които очакват господин Путин и китайското ръководство. В никакъв случай не бива да тръгваме в тази посока. Но не забравяйте, че с или без Тръмп американците са стратегически партньори на Европа. Много е важно да припомним нещо друго. Германия не може да се крие зад своята история и трябва да плати за отбрана. Ако искате да имаме сериозно партньорство, има нужда от лидерство тук и сега. Само така можем да оцелеем в тази ситуация. Светът се променя. Хора като Тръмп и също Путин и Китай са готови да променят сега действащия ред, защото има полза за тях. И накрая, може да използваме преговорите да получим нещо. Лидерството в Европа не може да бъде отлагане. Не можем да отлагаме вноските за отбрана. Благодаря. Господин Пантери. Искат да се изкажат. Моля ви, спазвайте регламента за изказване. Благодаря, госпожо председател. Господин Маршал, много добре разбирам интелектуалната провокация, която направихте. Трябва обаче да признае, че вашия реализъм може да ограничи нашето политическо пространство в една наведена позиция, в която нямаме силни е, крака, на които да стоим. Ясно е, че Вашингтон с Европейския съюз стигна до най-низкото ниво на доверие и нарушаване на принципите когато най голямия ни съюзник казва, че ще накаже с санкции нашите предприятия, що се отнася до Иран, не мога да не кажа това, което казах. Затова ще ви задам един въпрос към всички, един политически въпрос. Както знаете, в европейската политика дебата за отношенията с САЩ винаги е минавал а, през диалектиката приятели на първо място и приятели, които критикуват. Новата фаза, която започна с администрацията на Тръмп, може да доведе до големи проблеми, и като продължителност и така нататък. И това ни кара дори най-носталгичните от нас, които имат най-приятелски отношения, да преразгледат отношението си към САЩ. Милан Мон. Мистер Милан Мон. Yo quiero saludar en primer lugar a los panelistas, darles las gracias. Благодаря. Искам да благодаря най-сърдечно и на господин Гарнер. Ние вече сме работили, работили заедно по предходен доклад относно трансатлантическото партньорство. Да, така е. Аз също съм съгласен с това, че САЩ винаги е са били и ще бъдат нашите стратегически партньори по много важни теми, като климатичните изменения и така нататък. Виждаме решенията на а, новата администрация, оттеглянето от а, иранското споразумение, от а, парижкото споразумение и така нататък. Да, явно. Има изместване на ценностите, но въпреки това трябва да си дадем сметка един вид какъв вид терапия можем да изберем в, при тези обстоятелства. Първо трябва да си дадем сметка какъв е контекста в Европа. Виждаме възхода на популистите. И трябва да бъдем много внимателни. А, защото може да се окаже след следващите избори за Европейски парламент, то да, се, да бъде много фрагментиран. И всъщност да... А ние се нуждаем сега още повече от а, единство. През есента предстоят и други избори в Европа, така че е там, така че можем наистина доста време да се окаже да работим с администрацията на Тръмп. Thank you, Chair. Um, can I first of all say thank you very госпожо председател, госпожа. Благодаря нашите гости. Смятате ли, че двустранното решение решението всъщност за двете държави наистина и създаването на посолство в Иерусалим са добри решения. Е, смятате ли, че и други решения, санкциите срещу европейски дружества е, за вноса на стомана, алумини, е, наистина ще доведат до увеличаване на търговията или до ползите за кого? По какъв начин можем да засилим световното присъствие на Европейския съюз, имайки предвид и други играчи, като Китай и е, Русия. И друг въпрос. А всъщност какво смятате? Дали на, Нобел, на Доналд Тръп може да му бъде връчена Нобелова награда за миротворческия процес между двете Кореи, Южна и Северна? Да, благодаря ви. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, да, благодаря. Ким Чонг Онг, диктатор в Северна Корея. Какво ли си мисли той относно а, ситуацията с Иран и ядреното споразумение. Там то не се спазва. То е просто а, договора, преговорите не се спазват. Те се елиминират с лека ръка. Така че а, това може да бъде насърчително за а, Северна Корея. Така че аз мисля, че на политическо и дипломатическо ниво трябва да положим повече усилия. И разбира се, що се отнася до военните въпроси, това ще е още по-трудно. Сега, по отношение на търговските въпроси, аз мисля, че трябва да погледнем също така и да помислим за МСП и да защитим и тях. А, а също така и на ниво СТО, разбира се, да ги представяме по-добре и да предвидим в Европа и в Штатите стимули за насърчаване на взаимната търговия, а не просто а, да се наказваме помежду си с налагането на тарифи, санкции и така нататък. Защото това няма да помогне на потребителите от двете страни на а, океана. В Америка а, Трамп, Тръмп предлага облег, данчни облегчения, в същото време а, а, налага санкции на европейски предприемачи. И кой плаща за всичко това? Потребителите. Възможно ли е, например, а, да засилим сътрудничеството в научно-изследователската дейност? Благодаря ви. Господин Парня, дами и господа, нашата дискусия днес е много интересна. И тя е в един момент, когато хаосът е стигнал до своя пароксизъм. Както невероятно вече казахте, но аз също ще го кажа. Нещо някои наричат Трамп идиота на селото или селския луд. Това ще бъде обаче голяма грешка, ако продължим така. американската технокрация, интелигенцията, демокрацията ще сбърка, ако прави така вече година и половина само популизъм. Пак споменавам и думата пароксизъм. И аз бих искал да говоря по палестинския въпрос като колегата Кан. Но когато човек чува посланика на САЩ в САЩ, който вчера, госпожа Ники Елон, който вчера казва, че най-накрая и Израел има възможност да се защити, а те убиват, както знаете какво се случи, хиляди убити в Палестина. Ние се намираме сега в една популистка националистка риторика, която се споделя, за съжаление, от някои от държавите членки на Европейския съюз и се споделя от определени приятели, държави приятели и съюзници на САЩ. Например, по отношение на Иран, от Израел. Ако помислим за Саудитска Арабия, отново Израел, по въпроса с палестинците. И според вас, каква е ролята на тези държави е, във връзка с Тръмп и администрацията? Кой командва, питам аз? Един въпрос, който можем да си зададем. Казахте още нещо. Европейците сме доста разделени, включително по палестинския въпрос – има няколко споразумения, спорим по въпросите как трябва да се държим и с САЩ. Тази сутрин бях на една среща с Пьер Вимон, който е отличен международен дипломат и говорихме с него за Палестина. И той ми каза, че трябва да се опитаме да намерим други партньорства и да разширим квартета, да включим ЮАР, Индонезия, Индия, ето това е въпрос. Какво мислите по въпроса? Thank you, Mr. Келан. Благодаря ви, господин Колан. Много благодаря, госпожо председател. Искам да изразя своето удоволствие да видя отново сред нас тук е, господин Гарнер и да го поздравя с неговия рожден ден. But I, I like very much what the colleague Peterle uh, just said. Напълно съм съгласен с казаното от колегата Петърле. Ние генетически сме свързани <laughs> през Атлантическия океан, но не само и по този начин. Ние сме обвързани също така и а, чрез политическата химия. Не бива да го забравяме това. Имаме, разбира се, тактически различия и то през цялото време. Винаги сме ги имали. Но ние оставаме стратегически обединени, съюзници. И нека запазим тази ситуация. Нека не смесаме нещата. Нека не смещата това. Неговото поведение, поведението на президента Трамп и така нататък. Не можем просто да оказваме натиск върху американската администрация към момента, като създаваме нови съюзи с Русия, напитър и така нататък. Това ще бъде а, не само объркващо, но и безотговорно, даже дори опасно. Искам да цитирам Ян Стотенберг. Преди два дена той каза, щатите продължават да останат ангажирани в НАТО, не само по думи, но и на дела. Те ще увеличат своето присъствие в Европа, ще предоставят повече а, войска, оборудване, а също така и финансова подкрепа на Европа. И а, аз наистина високо ценя подобни американски политици. Благодаря ви, госпожа Родригес Пениало. Да, много благодаря, госпожо председател. Да, честит рожден ден, господин Гарна. Добре дошъл отново сред нас. Много е интересен този дебат. Благодаря наистина на организаторите. Тук ни са времената, в които живеем днес. Спорна е личността на президента Трамп. Може много да го критикуваме. Отеглянето от ТТИП, създаването на посолството в Ерусалим, отеглянето от ядреното споразумение с Иран, от Парижкото споразумение и така нататък. Аз не виждам тук стратегически е, решения. Да, виждам, че към момента неговите е, съюзници са Израел, Израел и е, Саудитска Арабия. То обаче е, не, казват, не казваше това, което прави в момента в предизборната си кампания нещата така са доста а, застрашителни. И не смятам, че неговите решения могат да допринесат за решаване на конфликтите. Остава с впечатлението, че зад президента Тръмп се крие мотива за умишленото пораждане на политическа нестабилност. Не знам, питам се. През ноември предстоят средносрочните избори. Там ще видим дали ще получа още по-голяма подкрепа. Дали това няма да увеличи напрежението. Дали ще бъдат доволни американските избиратели, избиратели с тази политика на своя президент? Eh, yo creo que vivimos unos tiempos de gran interdependencia económica y de gran. Благодаря, госпожо председател. Господин Салафранка. Да, ние също смятаме, че е много трудно да видим какво, как ще се развият нещата в бъдещето. Не можем да гадаем и няма смисъл да гадаем. 6% от населението на света а, застарява и това се набелязва най-вече в Штатите и в Европа. Тоест това е отрицателно демографско развитие. Т.е. това ще се отражи също така и върху економическия баланс, Китай, Индия. И това ще доведе, разбира се, до политически последствия. Международното управление, новите политически сили излизат на сцената, те не споделят нашите ценности и решават конфликтите по различен начин. През 70-те години по различен начин решавахме конфликтите. Тогава а, нашата економическа сила възлизаше на 13% от световния а, вътрешен продукт днес възлиза на 28%. Дали обаче и за напред ще можем да а, настройваме съдбините на света и на другите държави и дали това ще е възможно а, също така от сегашната а, американска администрация. Дали това е правилната посока. Председателката, позволете ми и аз да добавя нещо. Ами по време на избирателната кампания аз си мислех, че това са само думи, обаче виждам, че той и прилага в действие, което казваше тогава. А, твърдо съм убеден, убедена, че трябва да запазим и опазим нашето партньорство с а, щатите. Очевидно се нуждаем от още дебати, защото всеки иска да се изкаже, нямаме обаче време. Така че сега да, много са въпросите. Не можем да отговорим на всички въпроси а, днес. Сега предлагам следното. Преди да дам думата на господин Бро, който е докладчика, ще дам по две минути Добре. По 4 минути на всеки от гостите, като започнем с господин Гарнер и накрая господин Господин Брок, разбира се, ще се изкаже. Well, there's nothing I'd rather do than to spend my birthday with this. Най-любимото ми нещо на рождение ми ден е да го прекарам във вашата комисия. Again next year. Поканете ме пак на рождение ми ден до година. Много интересни коментари. Нека да се съсредоточа. Нобеловата награда. Това е награда за мир. Думата мир е там поради определена причина. Не се казва награда за война или за дестабилизация. Много оратори посочиха колко е важна общата ни работа по много въпроси. Нека да спомена нещо, което и вие споменахте за търговията. Независимо от споровете по ТИТИП, това е много важна работа. За стоките, да. Защо е този фокус върху стоките? И моят въпрос може да е опростенчески, е, че това се харесва на неговите гласоподаватели, особено в онези е, щати, които обръщат всичко където има... Разбира се, че незави... невидимата част от търговията е по-голяма, но това се харесва на неговите гласоподаватели. Сега тарифите. Няма смисъл, но пак казвам, това работи пред гласоподаватели. Защо се отеглихме от споразумението от Париж? Защото, макар че три пъти повече работни места са свързани с ВЕИ, отново неговите гласоподаватели харесват това и това го вълнува. Що се отнася до от този ТИТИП, който се занимава само с премахването на тарифите, да, ще е тежко. Обществените поръчки сега са много по-сложни, отколкото бяха. А преди, когато ние водехме преговори, си бяха трудни. Сега са още по-сложни. Морските услуги също стават все по-сложни като проблем. Така че не виждам как ще се стигне до една лесна сделка за пазар, достъп до пазара. За реформата на СТО. Нужни са точни предложения, затова СТО да работи по-добре, но администрацията не направи такива предложения. Те просто казват, няма да посочим членове на апелативни органи, и всъщност това заплашва цялата система. Тази администрация казва, СТО не е създадена за да се справи с Китай. Дайте предложения, за да работи по-добре и да включи Китай. Смятам, че има много въпроси по които трябва да се съсредоточим и да работим заедно. Споменах някои от тях. Субсидиите, е, интелектуалната собственост, кражба на такава, е, неразрешено прехвърляне на интелектуална собственост. Има много общи интереси. И накрая правоприлагане, правоохранителна дейност. Това е една сфера, която е неспорна видяхте предложение на комисията за електронните доказателствени средства. Точно това се опитват да направят те. Това, което се опитваме да направим ние с закона за така наречените компютърни облаци. Трябва да има оперативна съвместимост. Искам споразумение за доказателства, електронни доказателства за тероризма. И накрая, нека да се сръчим върху положителното, защото ние виждаме, че в крайна сметка се реагира на това. Погледнете как расте примерно абонамента на Нью Йорк Таймс, Лос Анджелес Таймс и така нататък. Вижте как младите хора се регистрират, за да гласуват. Те при следващите избори ще гласуват. Нашите съдии функционират така, както е записано в нашата конституция. Така че, ето, това е едно положително развитие. Събуждат се е, нещата. Нека да гледаме дългосрочно. Доктор Кристофър Фомошъл. Заповядайте, следващия оратор. Благодаря. Ще започна с някои общи бележки. Усещам, не знам как да го кажа, хората искат да се подиграват на Тръмп. Или искат да се оплакват. Разбирам го. Емоционално това е разбираемо. Това обаче не помага след година и половина. Той няма да се махне. Трябва да мислим стратегически как да работим с него, как да защитим интересите си. И това за мен е важно. Да спрем да се оплакваме и да му се подиграваме и да имаме подход, в който да гледаме сериозно на интересите си. Да, той отговаря на контранатиск. Чисто емоционално той така функционира. Ако сравним първото посещение на канцлера Меркел и днешното посещение, той я уважава защото тя спечели четвърти избори и това е ясно. Това му е направило впечатление. Не може да влизаме обаче в битки, които няма да спечелим. Не може под само себе да използваме контра натиск. Трябва да има такъв само, където може да се постигне нещо. Олекотен ти тип не мисля. Може да пробваме да предложим и да махнем всички тарифи, да, имаме по-високи тарифи от САЩ. Трябва да го признаем. Той е прав. Имаме по-високи тарифи от САЩ. Но това не е достатъчно. Уълбър Рос ясно каза, че искат ЕС да премине към нетарифни бариери. Към търговията между САЩ и ЕС. Нещата са свързани с защита на потребителите, земеделието и така нататък. Вие го знаете това. Това е много трудно и не може да се постигне до 1 юни. Това е ясно за всички ни. Мнози напитаха за средносрочните избори. Те не са решени. Ако следите социологическите проучвания, демократите са 6-7% пункта повече, но когато това се преведе в места, в Сената или е, долната камера, нещата са равни. Важното е дали може е, камерата на представителите да се спечели. През Сената ще бъде още по-сложно. Два резултата. Първо, резултата от тези избори ще има огромно психологическо последствие. Ако демократите дори сега не успеят да спечелят камерата, ще си останат в пустинята да се лутат още дълго. И тогава избирането на Тръмп ще е много по-лесно. Ако обаче демократите спечелят камерата, след... ще има две години политическа блокада. Нищо няма да бъде постигнато, защото ще бъде е, битка до кръв, за, то, за да се види кой има по-добър шанс 2020 най-лошото, което ни се било случило, било Тръмп, каза някой. Не, не, има много други неща, които бяха много по-лоши от Тръмп. Мисля, че в САЩ системата на балансиране и на проверки работи. Може да ни ни харесва стила му, поведението, на демо... това е една демокрация, това е една законова държава. Както се каза, това е най-важният ни партньор, що се отнася до търговията, сигурността и така нататък. Китай и Русия не са альтернатива за нас. Марича ти попита за промяната в поколенията. Мисля за това. Имам две различни а, впечатления. Има нови поколения, които не познават студената война. И партньорството тогава в Западна, Централна и Източна Европа младите хора не се интересуват от китайски фолклор или индийска мода или филми от Северна Корея. Дори ако не се замислят, те си оставят под влиянието на американската популярна култура. И с това трябва да се работи. И понякога това има също така води до отрицателни, отрицателни отношения към САЩ и политиката на САЩ. Господин Шапиро, заповядайте. Благодаря. Много интересни въпроси бяха зададени. Няма да мога да отговоря. Надявам се да продължим с този разговор. С удоволствие ще говоря с всеки един от вас. Някои казаха, че не става дума за това да се подиграваме на Тръмп, а да намерим решения на това, което той прави. Да, и ние може да му се подиграваме, но това не означава да правим и другото. Някои от вас споменаха, че САЩ е основен партньор на Европа, че няма альтернатива, че това, което се опитваме да направим е да опазим либералния дневен ред, трансатлантическите отношения е, в този период на Тръмп. Да, това е така и това е целта. Въпросът е как ще го направите. Мисля, че е важно да приемете, че Трамп не се вълнува от тези неща. Той не се вълнува от либералния дневен ред, това ясно го показа, и не се вълнува от трансатлантическите отношения и то по начина, по който а, това се изразява тук, като на общност, от общи интереси, ценности и така нататък. Така че, ако ще опазваме това, лицето на още 10 на години Тръмп, да речем, трябва да помислим как да окажем достатъчно натиск върху него, за да бъде важно за САЩ да остане в този либерален дневен да бъде част от трансатлантическите отношения. И това ще изисква други е, видове натиск, които да окажете. Ако не го направите, ако кажете, имате система, която, която е балансирана с проверки, с контрол, а, то тогава Тръмп ще унищожи отношенията с вас под краката ви. Труден е този избор. Много е тън, тънка линията. Китай, Русия, Индия не могат да заменят САЩ. Те имат свои проблеми. С либералният дневен ред, с европейските ценности – но по конкретни въпроси, конкретни тактически въпроси, мисля, че могат да бъдат много полезни. Могат да направят така, че САЩ да се съсредоточи върху важното в дългосрочен план, а то е либералния ред и трансатлантическите отношения. Благодаря, господин Шапиро. И сега колегата, бившия председател на тази комисия, господин Брок, който е докладчик. And, uh, The floor is yours. Uh, Благодаря, госпожа председател. Скъпи Джерми, Честит рожден ден, всичко най-добро. Да, и ти идваш така в една стабилна възрастова група. Много благодаря на всички а, оратори. Наистина те казаха много важни неща, които потвърдиха мои констатации в доклада или повдигнаха въпроса, а, които ще бъдат, разбира се, отразени и в а, моя проект за доклад а, ние не можем да отразим всички нещата, тъй като а, ситуацията се променя много бързо. Политиката на Трамп всъщност се извърса, с, я, тече с скоростта на твитове. и понякога и много трудно даже да се преведат тези съобщения. А, така че това обяснява до голяма степен доста неща. Трябва да си дадем сметка, Естествено, че политиката на Трамп, Трамп не е дра, само дразнища в, по някои въпроси, като това го и чухме от много колеги тук. Например, решението за Иран, дали наистина това е мъдро решение от политическа гледна точка или не. Или всички търговски въпроси, многостранната търговия и съответните правила не, съответно не се спазват. Лек, важното ако изслушаме речта му от Давос, която беше аплодирана сляпо от европейски политици и е, търговци. Президента каза, че е, иска справедлива търговия, а не свободна търговия. Обаче аз ще определя какво е справедлива търговия. И който ме подкрепи, ми е приятел няма да спазваме правилата на СТО. Да, има. Той също не говори за а, многостранни взаимоотношения, камо ли за търговия. И той е всъщност а, арбитъра за всички взаимоотношения. Така, това е основният тон в неговата партитура. И това е свързано с много несигурности. Сега, въпросът е как да реагираме. Някои смятат, че ние трябва да покажем, че можем да се отбраняваме, обаче <laughs> до каква степен? Като виждам как е, германски е, федерации е, заявих още по времето на преговорите с Меркел и Макрон и така нататък, те казах, ама моля ви се, не дайте да отивате твърде далече. Защото който се захване с Тръмп и му се упъне, той няма да има много големи шансове за успех. А, виждаме, че той е единствена, който не е спазвал международните правила и е налагал е, извън териториални е, мерки. Резолюцията е, на Сената по Северен поток 2. Аз съм срещу а, е, а, е, Северен поток 2, ама не защото щатите наложиха извън териториални мерки и напротив. Ние трябва да вземем собствено решение. Тоест, не се изгражда съвместна политика с партньорите, а се казва какво да правят партньорите. Ако те не го спазват, биват наказвани. И ако срещна американския посланник в Берлин или погледнем към него една, един час е, срещу неговата акредитация, той веднага изпрати съобщение по Твитър. Какво трябва да направят германиците? И то незабавно, на момента. Това ли е начина? Това само е, така, изнервя хората и трябва ясно да се дадем въпроса как да подходим към това партньорство. Да, много колеги казаха, САЩ са най-важен партньор. Така е. Ясно е, че НАТО без щатите са нищо. Това е факт. Но едно партньорство може ли да бъде достоверно, ако ние не знаем как ще се развият утре нещата с този партньор? Как можем да разговаряме с него? Можем ли изобщо да разговаряме с този партньор? Може ли да сме сигурни, че е, член 5 от е, договора за НАТО ще се прилага винаги? Или ако излезе някакво съобщение по новинарския канал Fox, е, то няма да бъде спазен? Американците изпратиха а, военни части в Полша, в Литва и така нататък, когато започна конфликта в Украина. Ма това беше Обама, да не забравяме. Това не беше Трамп, това беше президента Обама, който реши а, да подпомогне Европа. да погледнем към Япония. Те също са притеснени. те също са разтревожени, защото а, не се чувстват сигурни с класическия си партньор, с тяхното а, търговско партньорство в Тихия океан, от което се отегли, а, а, отеглиха щатите. Защото това партньорство е един вид а, защита от Китай. Това беше политическата мотивация страни, като Индонезия, Филипините и други, се задава въпроса ми, все пак, не е ли по-добре да направим сделка с китайците? Защото не можем да разчитаме на защита от Америка. Като, например, с шерифа. Колко да плащам на шерифа, за да ме защитава? Тоест всичко това променя по драти, драматичен начин цялата архитектура за сигурност. Тоест Америка се отказва от досегашната си позиция да бъде основната сила и основния гарант за сигурността. Не само от военна гледна точка, но и от економическа гледна точка, от търговско-политическа. И ние се опитваме а, сега бързо, за 4 седмици, да приключим нашите преговори с японците и с други, а, но липсва военния компонент. Това е вакуум, който отчасти може да бъде само запълнен при липсата на щатите. Промени в а, Тихоокеанското пространство и така нататък. Тоест трябва реално да погледнем на цялата тази ситуация. Трябва наистина да постигнем някакъв вид мир с американците. За да се справим действително с всички заплахи. Защото американците са отказали от стратегическа, всякакъв вид стратегическо мислене. Просто реагират спонтанно по определени въпроси. именно изхождайки от интерес на определени избиратели. Например. И това е наистина доста потрясаващо. Липсата на стратегия. Европейците разполагат със средства, обаче нямат стратегия. Само китайците имат и средства, и стратегия. И ако Запада се разедини и се разпадне, т.е. ние няма да имаме вече една обща стратегия в европейска по отношение на тарифи и така нататък. Тоест, една економическа световна стратегия, ако ние не успеем с нейното изграждане, не става въпрос само за тарифи и за метан. Става въпрос за едно друго измерение. И например, ТТИП в олекотен вид може да ни помогне да преодолеем кризата в стоманата, обаче не и други стратегически проблеми. Сега съвсем накратко бих желал да се спра на някои евентуални решения. Ние сме партньори. Ние сме партньори докато завинаги. Всички имаме слабости. И ние, и американците. Американците имат а, а, а, свръх а, излишък от, в търговията, обаче много голяма а, вътрешна задлъжнялост. Спрямо китайците, европейци и а, японци. Техните дългове възлизат на над 4 милиарда и това е световна сила. Виждате. И освен това, можем да констатираме, че Съединените Американски щати и ние трябва да продължим нашето сътрудничество, въпреки нашите слабости, защото все още ние сме най-силните политически и економически. Но трябва някои политици да се събудят, поразтърсят. Не само тези 2% не са достатъчни. 2% 2020 година, без значение какъв е срока за отбрана. Извинете, налага се да ви прекъсна. Следващата точка... Може ли да приключа? Следващата точка е вашия доклад. Така че сега... Може ли... Може ли да приключа? Wir müssen sehen, трябва да видим как ние самите можем да се позиционираме по-добре, не само с тези 2%. Това е погрешно структурно решение. Отново ще пръснем пари на вятъра. Ако ние не сме в състояние да изградим собствена политика на отбрана и да предвидим пари за това, и да променим структурите. Тоест, това означава, че трябва да променим и националните структури. Тоест, всеки да си излезе малко от задното дворче. Тогава вече няма да... Ще загубим доверието на хората в нас. Няма да успеем изобщо да а, имаме въздействие в Сирия, а, да помогнем за възстановяването на страната. Русия ще се намеси. И ако ние ще загубим а, нашето въздействие в преговорите с Иран и на друго място, и ние, и американците ще пропуснем този шанс. Затова смятам, че нашият парламент трябва да изиграе своята роля в целия процес на реформи, както каза и президента Макрон. Ние сме основната предпоставка за тази Европа. Европа трябва да разбере тази ситуация. Сега е шанса да бъдем силни и можем да спечелим само ако имаме Америка като силен партньор и това е предпоставка за възстановяване на сътрудничеството с намерим. Uh, благодаря. Like to to our... Искам да благодаря на гост-ораторите. Това беше много интересен анализ. И както казах по-рано, важно е да продължава този дебат, тъй като трябва да изясним тези отношения и да намерим най-добрия път за Европа. Благодаря, господин Шапиро, господин Гартнер и господин Ван Маршал за подкрепата. Надявам се да продължим със сътрудничеството. Благодаря. Продължаваме незабавно, защото следващата точка... Господин Брок, следващата точка е вашата точка. E Състояние на отношенията с САЩ. Той трябва да говори с него, но все пак